Скъпи колеги, моля ви да заемете местата си. Добро утро. Надявам се, че всичко е наред с списъците за гласуване. Готови ли сте с картите за гласуване? Oh, that's oh, new, big news. Okay. Uh, So we have now to make a test. Първо нека да направим проверка. Ако сте готови, нека да направим едно проверовачно гласуване. Can I... Okay, here. Still for colleagues to vote. Изчакваме все още колегите да гласуват. Чудесно, край на гласуването. Ще променим реда. Първо гласуваме проекто доклада на Емануел Морел достъпа до информация за целите на борбата с изпирането на пари. Започваме. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за. Против. Да проверим 42. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се, тъй като има равен брой гласове. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, според мен. Да проверим. 49, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Да проверим. Първо мислих, че има мнозинство, но не съм сигурен.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 Да проверим. 20. Моля, гласувайте. Vote is closed. Rejected. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, да проверим 30. Muy importante. <laughs> Gracias voting. <laughs> You are the vice chair, not the whip. I have to control ah. my colleagues. <laughs> Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Много благодаря се чува от сцената. 31 за, против. Да проверим 31. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Да проверим 32. 33, извинете. Vote is closed. Край на гласуването.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 Моля, вдигнете ръка отново. Приема се. Това беше изменение 36. 37 за, Гласуваме 37 за, против, въздържали се, приема се 38 за, против, въздържали се, отхвърля се 39 за, против. Мисля, че се приема, но да проверим 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 за. Против. Да проверим 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4 за. Против, въздържали се, приема се. И да гласуваме целият текст с измененията по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 за, 0 въздържали се, 5 против. Гласуваме и резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 0 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към текста относно устния въпрос. Въведение първоначален текст за против, въздържали се, приема се. Въпрос едно. За, против, въздържали се, приема се. Две. За, против, въздържали се, приема се. Въпрос 3 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият текст за, всъщност електронно гласуваме, извинява се председателя, поименно, край на гласуването. 44 за, 4 против, 5 въздържали се. И гласуваме проекто резолюцията по финализирането на база от 3. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис П. На две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q на две части. Първа за, против. Да проверим първата част. Моля, гласувайте. Да, аз направих грешка, казва председателя. Не на две части, а гласуваме устното изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромиса без устното изменение за против въздържали се приема се. course uh, of uh, uh, compromise fee was adopted. Yes. It was a very broad majority, very broad majority. Yes, yes. Uh, Втората част на компромиса беше приета с убедително мнозинство. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, Приема се компромис W. Има четири части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Гласувам по-отделно Първата част е без думата strong. Още веднъж нека гласуваме. Мислих, че това ще се гласува по-късно, но очевидно е направена промяна в последния момент. Първа част без допълнението, така както и виждате за, против, въздържали се, приема се. Втора част няма промяна. Гласуваме втората част без думата Strong и след това с сега гласуваме без, за, против, въздържали се, приема се. Трета част, заедно с думата Strong, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част, за, против, въздържали се, да проверим четвърта част, моля гласувайте. In our voting... No, there was a... This is the last sentence, what we are voting now. The last sentence, the CCF. Гласуваме последното изречение за CCF. Нали това гласуваме? Край на гласуването. Отхвърля се компромис Y. Yes. А, ah, because it's withdrawn, the 91 is withdrawn. Yes, compromise Y. 91 е оттеглено. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против. Да проверим втората част. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с един глас. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, Б, за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против. Да проверим 111. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. НП е за, така ли? Да проверим тогава. 112, yeah. 112. Свен, we are with you. It's a pleasure. Vote is closed. He's adopted by one... Приема се с един глас. Компромисът се за, против, въздържали се. Параграф 15, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Позоваванията 1 до 9 гласуваме ги анблок. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против. Да проверим. Изменение 1. Sven should be in favor. Vote is closed. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначален текст. Е, позоваване 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 до 15. Амблок. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Много важно изменение. Да, ще празнувам след това. Позовавания 16 до 18 блок за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 е оттеглено. Гласуваме първоначален текст, съображение А за, против, въздържали се, приема се. Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Е. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение е А. на АЛДЕ за против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Г за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за. Против. Мисля, че има мнозинство, но нека проверим. Моля, гласувайте. 25. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст. Съображение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис И за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис от за против, въздържали се, приема се. Компромис Каза, за, против, въздържали се, приема се. Съображение 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Компромис М на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против. Да проверим втората част. Край на гласуването. Приема се. 42 не се гласува, следователно гласуваме по именно текста с измененията. Моля, гласувайте. The vote is closed. 40... Край на гласуването. 42 гласа за, 5 против, 3 въздържали се. Резолюцията се приема. Преминаваме към проекта на доклад относно програмата за подкрепа на структурните реформи. Докладчик е Костас Мавридис. Изменение 27 за, против, въздържали се, проверка.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 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, проверка по 197. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 29 за, против, проверка, за да сме сигурни. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Е на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Три е прието, извинявам се, значи следващите отпадат. След изменение 3 отиваме на изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Значи отиваме на 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме и 55 за, против. Не виждам СПД. Проверка по 55.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 Компромис за, против, въздържали се. Приема се 70-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение заедно с основнесеното изменение на докладчика за, против, въздържали се. Приема се. Мисля, че за 59 имаше някакъв проблем. Мисля, че не го гласувахме. 59. 59-то изменение. То отпадна, тъй като имаше преди това други прияти изменения, които го заместиха. И така, след шесто изменение, заедно с устно внесеното от докладчика изменение, преминаваме към 77. За, против. Проверка по изменение 77, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис G. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис H или H за, против, въздържали се, приема се. 90-то изменение за, против. Проверка по 90-то изменение, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме направо към 94. За. Против. Струва ми се, че се отхвърли, но нека да направим проверка с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. 95 за, против. Е, НП.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 текста с измененията. Моля, гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. 40 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Поздравяваме докладчика. И така, приключихме изгласуването и с заседанието. Следващо заседание понеделник, 28 ноември от 15 до 18.30 часа и вторник е, целият ден. И така благодаря на всички. Закривам.